El señor президенте. Председателят. Добър ден, уважаеми колеги. Искам да открия заседанието. Колега Пирило, имам едно съобщение за вас. Искам една минута да ви дам думата. Господин Пирило.